кажа, че се отнасям сериозно към този инцидент и изразявам моето съчувствие към цялото население, към всички, които са претърпяли лични щети. Благодаря. Председателят, ние разбира се ще отбележим това, което казахте днес. Ние също сме много загрижени и проявяваме солидарност към хората в Калабрия. Целият парламент мисли за всички хора, които страдат много силно в този прекрасен италиански и европейски регион. Сега за дневния ред първо ще говорим за приложените реформи и постижения в Република Молдова. По тази тема давам думата на комисар Фюле. Моля. Добро утро, господин председател, уважаеми евродепутати. Когато разглеждаме отношенията между Европейския съюз и Молдова, мисля, че може да се каже със сигурност, че сме постигнали много голям напредък за рекордно време. Във вътрешен план обаче страната е изправена пред много предизвикателства. Референдума от 5 септември беше предназначен да реши проблема с избора на президент. За съжаление, той не успя. Дали беше важно дали референдума ще бъде проведен по демократичен принцип. Насърчаващ знак е, че той наистина беше проведен и изборите също така са ам, една стъпка по пътя на демокрацията. Ще продължаваме да изпращаме сигнали към всички заинтересовани лица. Необходимо е да се избере президент и да се избере правителство, което ще може да изведе страната и да я поведе по пътя на изключително важните реформи. Междувременно ние ще продължаваме да подкрепяме неотлъчно, неотлъчно реформите на молдовското правителство. Искам да посоча няколко факта. Европейския съюз не е само най-големия донор на Европа през март успяхме да мобилизираме повече от 40 донора да подкрепят реформата в а, Молдова. И те а, се ангажираха с милиарди 900 хиляди, включително а, евро, включително и нашите 500 милиона. времено отговорихме на редица конкретни потребности на правителството. Предоставихме подкрепа на правителствата, подкрепихме а, усилията на правозащитните органи. А, решихме някои проблеми след наводненията в, през лятото миналата година. Заедно с молдавското правителство активно се ангажирахме с проблемите на населението на Приднестровието с редица проекти, главно в социалната сфера. Следващата година ще започнем с програма за изграждане на институциите по силата на източното партньорство. Това ще подготви Молдова да изпълни споразумението за асоцииране, по което се водят преговори. Последния кръг на преговорите е на 13 и 14 октомври показа, че а, преговорите вървят а, с добра скорост. Нашата помощ е свързана и с помощ на, на а, а, бюджета. 77 милиона бяха отпусната и, отпуснати и още 15 милиона се очакват да постъпят от тях. 8,5 милиона евро бяха право, насочени към най-бедните слоеве на населението.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 подписа съответните решения. Скоро ще отпуснем 40 милиона от, като първи транш от системата за микрофинансиране. Също времено ние ще продължаваме политическите си контакти и технически обмени на съвнени техническите си контакти. Ще се срещна с високопоставени молд мордовски ком... фигури, за да се подготвят преговорите за а, свободна търговия. Освен това се ангажирахме с Молдова а, в диалог по правата на човека, в диалог по а, енергийни проблеми, а, сключване на а, въздухоплавателни е, също така се провеждат а, проучвателни мес, мисии. Съветът по външни отношения също ще се занимава с, с този въпрос. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към изказванията на политическите групи от името на НП. Първо ще чуем госпожа Маковей. Две минути. Благодаря, господин председател. Реформele făcute de Република Молдова în Целта на този дебат е да обсъдим реформите, които са проведени в Молдова в последните години и напредъка, който е отбелязала Молдова по пътя си към Европейския съюз. Тази страна вече от една година е в дневния ред на Европейския съюз, тъй като е изпълнила всички свои ангажименти. Подбрали са приоритетите във всички области, които трябва да се реформират. Има план за реформиране на съдебната система, например, който вече действа. Има и план за правата на човека, който също вече се изпълнява. През септември Молдавският парламент ратифицира устава на Международния съд. Какви гаранции имаме обаче, че всичко това ще продължи? Молдова напредна много повече, отколкото която и да била друга страна в източното партньорство. И именно заради това трябва към нея да се подхожда по специален начин. Молдова направи много усилия и те трябва да бъдат възнаградени. Възнаграждаваме усилията на страните в Западните Балкани, така че защо да не направим същото и за Молдова. Що се отнася до дискусията по дебата за визите, Молдова напредна във всички области, така че призоваваме комисията да изработи план за действие – до октомври, за да може Молдова да премине към безвизов режим. Трябва ни решение, за да постигнем стабилност в региона. Европейският съюз трябва да поеме повече ангажименти за този регион. В крайна сметка процесът на европейската интеграция – насърчи изграждането на демокрацията и свободата навсякъде в Европа. Виждате как се промени лицето на Европа през последните 20 години. Реформите напредват и в Западните Балкани, и в Молдова. Благодаря. Сега давам думата на господин Северин за една минута. Има една възможност а, европеизация или приднестровизация, т.е. избора е олигархично минало от съветски тип и а, благоденствие и социална справедливост. Молдова беше е, отрицателно повлияна от нестабилността. Е, Молдова не може да о, отговори на външните и на вътрешните предизвикателства. Управляващата коалиция вече не може да използва правомощията си. Трябва да се а, води страната към едно бъдеще на европейска модернизация. Призоваваме всички сили в Молдова да избегват, да избягват конфронтация, да се съсредоточат върху развиването на една широка визия за постигане на европейските цели на страната. Председателят, благодаря. Благодаря, господин пред Северин. Сега господин Лотсън има думата. Благодаря, господин председател. Преди 18 месеца парламентът бе шокиран от бруталността на събитията в Кишинев. Няколко седмици по-късно имахме удоволствието да приветстваме тук в галерията лидерите на демократичните политически партии от тази страна. Страна вече тръгнала по нов път. Споделихме ентусиазма на народа на Молдова, който се надяваше на ново бъдеще и с удоволствие отбелязваме, че от тогава насам страната е направила сериозни крачки напред. Има още какво да се направи, включително и осъждането на извършителите на бруталните събития. Но има избори следващата седмица и има а, възможност, въпреки трудностите на економическата рецесия, ако спечелят подходящите политически сили, страната да се измъкне. Франсис Бейкън казва, надеждата е добра закуска, но не е много добра вечеря. Така че трябва да не забравяме, че приложението на реформите трябва е, да последва правните актове, които позволяват тези реформи. Нямаме много време, трябва да се действа бързо. Моята политическа група поздравява комисаря Фюлер и неговите служители за всичко, което правят, за да подпомогнат Молда, Молда, Молдова. Приветстваме а, е, и сформирането на групата приятели на Молдова за да се помогне на страната да се придвижи напред. Европейският съюз прави всичко възможно, за да помогне на тази ужасяващо бедна страна да се придвижи към европейските стандарти. Надявам се, че когато съветът разгледа режим на виз... визите следващата седмица, той ще намери решение и на този въпрос. Както един от основателите каза, обаче, Нашата насока се определя не от Европейския съюз, а от европейския дух на хората. Така че се надявам Молдова да покаже, че хората там са с европейски дух следващата седмица. Благодаря, господин Лотсън. Госпожа Татьяна Зданока има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ние приветстваме напредъка, постигнат от народа на Молдова е, и се надяваме, че този напредък ще укрепи демократичните институции и правовия ред в Молдова. Знаем, че широката подкрепа за бъдещото европейско членство на Европа, а не на НАТО, съществува в Европа, независимо от политическите плани платформи, всички партии в парламента декларират подкрепата си за пълна европейска интеграция. Трябва да се отчете обаче опита а, с а, присъединяването и се опитвах да обясня на молдавските политици, че европейското членство не е само цел. Необходимо е да се засилят економическите реформи и реформите в съседната система. Молдавското общество е мултиетническо и многоязично. Не съществуват исторически предпоставки и е трудно да се се е, е опасно да се създават допълнителни разделителни линии. Денят на съветската окупация провокира настроения в молдовското общество а, и предизвика неблагоприятни последици една голяма част от хората с двойно гражданство създава много проблеми. Следователно следва да направим усилия да изчистим тези разлики и да предоставим безвизов режим на Молдова. Председателя, благодаря. От името на групата на европейските консерватори и е, е, е, давам това на доктор Танък. Господин председател, никой не се съмнява, че Молдова лека по лека ще се доближи до присъединяването към Европейския съюз. Това подкрепяме и ние в ЕКР. Румения, е, Молдав, Молдова е една от най-бедните страни, въпреки че е в СТО и като такава е много уязвима по отношение на организираната престъпност, трафика на хора и корупцията. Освен това продължава и дългосрочният замразен конфликт с рускоговорящия и политически е, доминиран от Русия регион на Приднестровието. Все пак Молдова отбеляза значителен напредък. Партията за е, е, е управляващата коалиция Алианс за европейска интеграция направи много за придвижването към Европейския съюз. Европейският съюз трябва да продължи да оказва натиск върху правителството на Молдова за по-нататъчни стъпки напред и особено за подобрение на положението с върховенството на закона и доброто управление. Има още неща за разрешаване. Визите. Евронест също е възможност за, раз... за обсъждане на общите интереси. За съжаление обаче Евронес, въпрос, който се включи в моят доклад от предходния парламент, е парализиран поради проблема с участието на Беларус, тъй като нашия парламент не признава парламента на Беларус, който не е демократично избран. Надявам се, че всички страни в източното партньорство, включително Молдова, Украина и Беларус, ще станат кандидати за членство. Благодаря, господин Танък. Една минута и половина за господин Белдер от името на Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Това разискване показва, че европейският ангажимент предвид разпокъсаността на Република Молдова е много важен. В Нидерландия има граждани, граждански инициативи, социални инициативи, които са насочени към предлагане на перспектива на молдавските младежи. Аз искам да спомена това, защото за мен е голяма чест. Това е истински ангажимент. Молдова се стреми към едно търговско споразумение с Европейския съюз, така че да може да постигне напредък. Сега обаче съществува проблем за възможностите за а, пазарна реализация на сълскостопански продукти. Русия като пазар изгради бариери от политически причини и въпросът е може ли Европейският съюз да предложи някаква отеха предвид това бедствено положение в Молдова. И сега нещо за инициативата на канцлерът Меркел. Важно е да се намери решение на въпроса с Приднестровието като а, насрещен жест за придаване на по-голямо значение на политическия диалог между Европейския съюз и Русия. До сега обаче твърде малко е направено. Благодаря, господин Белдер, казва председателят. Сега продължаваме с колегите, които искат да вземат лично думата. За две минути господин Онгоряно. Господин председател, господин а, комисар, ангажимента, ангажираността на Молдова към европейските ценности и стандарти е истински. Проевропейските политики на нашите източни а, партньори са много важни за нас. А, Положителният пример на Молдова следва да бъде признат и насърчен. В Украина събитията на Украина в Украина също влияят и пър изборите през ноември миналата година подкрепят а, а, готовността на Молдова. Хиляди молдовски семейства са разделени от бар... визова бариера. Диалог между Европейски съюз и Молдова ни представя големи възможности. Нека да се надяваме, че съвета по външни работи на 25 октомври ще призове комисията да изработи план за действие за либерализиране на визовия режим, което ще има положителен ефект върху източната ни граница, където а, има заплахи за европейската стабилност. Благодаря. Сега давам думата на, за една минута на госпожа Йотова. Предизвикателствата днес пред Молдова, както и общата ни цел е укрепването на мултиетническата държава, нейната идентичност, политическото разрешаване на приднестровския проблем членството на молдова в европейския съюз като самостоятелна и независима държава. от особено значение е процесът на либерализирането на визовия режим който както видяхме в подобни случаи за страните от бивша югославия дава добри резултати. тенденцията за ускорено издаване същевременно на български и румънски паспорти за молдовски граждани не е решение на този проблем и крие определени рискове същевременно властите в кишинев трябва да уверят че макрофинансовата помощ от деветдесет милиона евро която европейският съюз отпуска ще се усети от всички молдовски граждани без значение от тяхната етническа принадлежност. това е от особена важност и за българското малцинство в молдова което живее в един от най бедните икономически части на страната. благодаря. Благодаря, госпожо Ятова. Господин Бозай, за една минута. bucurie еволюция позитива a Moldovei și pot să afirm... От името на парламентарната асамблея аз още тогава се заех с проблема Молдова и установих какъв напредък е постигнат, най-вече по отношение на съдебната реформа. Преходът там, естествено, е един труден процес. Много реформи все още предстоят и аз Искам да посоча, че либерализацията на визите функционира много добре в момента, има пътна карта и може би скоро ще бъде премахнато задължението за визи. Република Молдова на изборите от 28 ноември трябва да се справи с този тест и аз мисля, че европейския път ще бъде потвърден от населението. Макрофинансовата помощ, политическата помощ от Европейския съюз и държавите членки е много важно като израз на нашата положителна политика и ние трябва да продължим да подкрепяме Република Молдова, за да може да се укрепи доверието и да се продължи пътя към Европа. Благодаря. Благодаря, господин Босой. Една минута за колегата Бялан. Благодаря, господин председател. Аз посетих Молдава като част от делегацията на външното министерство, заедно с господин Босой и други колеги. Ние бяхме в Молдава в един много важен момент. Няколко седмици след един неуспешен референдум и няколко, месец, няколко седмици преди много важни парламентарни избори, които ще се проведат на 28 ноември тази година година. Наблюдавахме огромна подкрепа е, в Молдова за интеграцията с Европейския съюз. Наблюдавахме също така и голям напредък е, по пътя на европейската интеграция. Борбата срещу корупцията също така е успешна. Съществуват економически проблеми, както и проблеми, проистичащи от Приднестровието. Мисля обаче, е, че за да може Молдова да продължи процеса на интеграцията си, ние следва да я подкрепим. И аз се надявам, че е, на срещата на върха на съвета ще се либерализира визовия режим. Благодаря, господин Билан. Две минути за госпожа Елена Басеско. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които направиха възможно това разискване. Ние трябва сега да покажем нашата отговорност прямо Република Молдова, непосредствено преди предстоящите избори. Правителството за Европейския алианс показа, че е в състояние наистина да провежда реформи в сферата на економиката, социалното дело и в институционалната сфера. Също така, що се отнася и до източното партньорство. Ние не трябва да забравяме, че всичко това става след 8 години комунистическо управление в един период, в който справедливостта и други права бяха потъпквани натрупани с крака много грубо. Процесът в Република Молдова трябва да продължи, особено що се отнася до вътрешната политика и съдебната система. Трябва да се борим ефективно с корупцията, трябва да осигурим независимостта на съдебната система и също така трябва да гарантираме основните права на гражданите. Република Молдова се намира от година и половина в тежка политическа криза. Те не можаха да потвърдят резултатите от референдума и да изберат президент. Предсрочните избори на 28 ноември са решаващ момент за пътя на Република Молдова към Европа. Страната се намира в тежък период и едно поражение на демократичните избори там би означавало поражение за Европейския съюз. На нас ни е необходим партньор в лицето на Молдова, където се спазват европейските ценности. Република Молдова говори на език, който е един от официалните езици на Европейския съюз и затова гражданите могат да бъдат сигурни, че ще им помогнем. Колегата Вигенин. Господин уважаеми колеги, доволен съм, че Европейския парламент е, отделя от своето време, за да обсъди ситуацията в, Укра... в Молдова, една страна, която по своята същност е европейска и в този смисъл трябва да кажем че управляващата коалиция за европейска интеграция направи наистина много по пътя към сближаването с европейския съюз и трябва да получи висока оценка за това в същото време гражданите очакват повече резултати в сферата на икономиката на социалното развитие и този въпрос неслучайно се превръща и в централен в настоящата кампания. отношенията с европейския съюз не са еднократен акт те са дългосрочен процес и пътят на молдова към сближаването трябва да се превърне в необратима политика неуспехът да бъде променена конституцията доведе до тази ситуация до една политическа нестабилност която има риск да бъде повторена отново след настоящите избори. затова моят призив към водещите политически сили е независимо от различията независимо от резултата от изборите да направят необходимото за да бъде гарантирана политическа стабилност в молдова което да им даде шанс да работят в интерес на гражданите и европейското бъдеще на страната си. благодаря. Благодаря на господин Вегенин. Не виждам господин Пореба, той поне не е на мястото си. Мисля, че не е в залата. Ще го извикаме по-късно, ако е там. Сега две минути за колегата Преда. Благодаря, господин председател. румънски империализъм. Това се чуваше в Република Молдова. По този начин бяха окачествени изявленията на румънските колеги или казано с други думи, властта в Кишинев на практика се обръщаше главата на страни, за да не възприема реалността една голяма част от европейските граждани от българите и румънците, без значение от каква националност, живеят в Република Молдова. И мисля, че всеки европейски гражданин, също и тези, които живеят в Република Молдова, трябва да се ползва със същите права. От повече от една година съществува правителствена коалиция в Кишинео и се твърди, че има желание да се върви по европейския път, по пътя на европейската интеграция. Съществува и този Алианс за европейска интеграция. Но поведението по отношение на Русия е малко по-различно. Това не е въпрос, който може да се види само в черно и в бяло. Господин Фюле, госпожа Маковей казаха неща, които са изцяло верни, но аз бях в Кишинео и в Тираспол и установих, че Европейският съюз там не е представен в достатъчна степен. Тук става дума не само за това да се избере правилната политическа сила, става дума в крайна сметка за процеса на интеграция. Дали той да бъде спрян или да бъде продължен. Някои не желаят тази интеграция, но ние извършихме проучвания, които показват, че много хора желаят тази интеграция и наистина се надявам, че гражданите ще разберат, какво им казват политическите партии, а от друга страна политиците трябва също да разбират хората. Благодаря, господин Преда. Колегата Максивич за една минута. Това е много добър въпрос. Защо обръщаме толкова много внимание на една толкова малка страна като Молдова, която е близо до Черно море, но няма достъп до Черно море? Може би го правим, защото е малка страна. Защото в нея се срещат два свята. Единият свят е светът, който си отива и който бе символизиран от е, Съветския съюз по-рано. Е, това е една страна, която е разделена. Е, и една нейна част е окупирана от външни сили. Така че трябва ясно да заявим днес, че тази страна заслужава нашата подкрепа. Това е една малка страна, един смел народ, които който има надежди да се присъедини към Европейския съюз и се бори за това. Така че, господин комисар, трябва да действаме. Тези милиони, които предоставяме, не са кой знае колко много пари, но ако са разпределени както трябва, могат да донесат отлични резултати. Пожелавам на всички, които се борят за демокрацията в Молдова, да постигнат успех. Няма значение кой на коя партия е член. Трябва да се консолидират, за да изградят по-добро бъдеще. Благодаря. Господин Пападополо вдигна синята си карта. Какво искате, е, господин Пападопол, да говорите по време на спонтанните изказвания или имате въпрос към господин Сивец? Спонтанно изказване, добре. Отново, колеги, нека да ви припомня, че сините карти се използват за да прекъснете говорещия оратор и да му зададете въпрос – а не за да ми дадете знак за е, Catch the Eye. Господин Кукан, две минути. След това продължаваме ораторите, които се изказват. Е, прекъсваме с ораторите, които се изказват в лично качество. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Е, развитието в Молдова е обещаващо. Очевидно тази държава може да, стру... да служи като пример за всички нас с проевропейското правителство, което който представи на гражданите на Молдова една ясна демократична перспектива. Въпреки това, вътрешната политическа е, ситуация беше отрицателно повлияна от резултата на неуспешната политическа реформа. Референдума също не успя. Е, да се надяваме, че изборите ще бъдат успешни. Европейския съюз следва да а, отчита по-активно постигнатия напредък в Молдова. През понедел... в понеделник а, съвет следва да потвърди положителните стъпки, направени от Молдова и, което е по-важно, съвета следва да направи крачка към премахването на визовия режим в Молдова. Ще видим какво ще се случи по време на изборите. Европейски съюз следва да прояви много по-положително отношение към Молдова и следва да изразяваме много по-ясно подкрепата си за проевропейските сили в Молдова. Молдова следва да стане член на Обединеното европейско семейство и ние следва да, обяв... да убедим Молдова, че това е най-доброто бъдеще, което може да очакват. Благодаря, казва председателя. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изследвания, изказвания, извинете, където имаме седем заявки за изказване. Ще а, се а, придържаме към едноминутния регламент. Благодаря, господин председател. От пакта Молотов-Рибентроп Молдова измина доста дълъг път. Тогава тя стана част от е, Съветския съюз. А днес вече е демократична страна по пътя към европейската интеграция. Така че искам да насърча всички политици в Молдова, всички демократични политически сили и всички етнически общности да избягват ненужните конфронтации и да работят заедно за бъдещето на Молдова, за да може страните, страната да постигне своите европейски цели. Приднестровието е много важен въпрос. То трябва да е приоритет за нас. Приветствам инициативата на германския канцлер Ангела Меркел и на политическите е, лидери и на други страни за е, разрешаването на този замразен конфликт. Господин Пашко има думата. You, Благодаря, господин председател, господин комисар. По Молдова е една от последните е, държави извън Европейския съюз. Чрез източното партньорство се увеличават шансовете на Молдова да се присъедини към Европейския съюз. Сегашната коалиция, независимо от това, че е пред избори, засили е, темпото на реформите и следва да бъде поздравена за това. Вътрешните реформи и а, е, а, е, европейската интеграция трябва да, сти, да станат необратими. Необходимо е да се реши при Днестровския конфликт. Ние сме насърчени от а, а, преговорите, от това, което се случи в Потсдам и неодавна в Довил, за да се намери решение на този проблем. Нека да се надяваме, че тази малка частица от латинския свят ще се присъедини към Европейския съюз. За съжаление, нямам тук хронометър, господин Медзе. Когато погледнем към миналото на Балканите, проблемите в Косово или на Босна, ние като че ли не виждаме Молдова, но от друга страна, Европейският съюз отдавна трябваше да поеме ролята на посредник в конфликтите в Молдова. За съжаление, Молдава, Молдова отхвърли е, Европейския съюз като посредник при проблема с Приднестровието и е, всичко това се дължи на постсоциалистическия хаос в економиката там районите, които са индустриализирани, те се намират в е, източната част на страната, съществуват с помощта на Европейския съюз и е, всъщност тяхната економическа мощ се дължи основно на селското стопанство. И сега ще бъде важно в е, Молдова тези избори да протекат редовно, да няма размирици, така че да може да се подобри положението в страната. Благодаря. Сега господин Грип. Miałem okazję obserwować. Благодаря, господин председател. Имах възможност да наблюдавам тези избори в Молдова и когато говорихме с представители на тогавашната опозиция, наблюдавахме на едно голямо желание за промяна. Министър-председателят тогава заяви в качеството си на опозиция, че той ще действа за европейската интеграция. Това беше подкрепено също така от наблюденията на Комисията по външните работи, които също посетиха Молдова. Разделението между Приднестровието и Молдова е много труден въпрос. Необходимо е да подкрепим Молдова, за да може страната да реши проблемите си. Имаме проблеми и с миграцията. Господин комисар, всеки елемент на подкрепата ще бъде много важен за, подкреп... за Молдова господин Барние поиска думата, но не го вижда. Може би има някаква грешка или може би е напуснал. Господин Перил има думата. Благодаря. Миналата седмица в Кишинев, в Молдова, присъствах на едно събитие, организирано от министр Министерството на културата на тема интеграция, културна интеграция на Молдова към Европейския съюз. Приветствам желанието на Молдова да се развива. Има множество инициативи. Изграждат се електроцентрали, Изграждат се центрове за обучение на журналисти и други професионални центрове. Молдова наистина иска да се интегрира към Европейския съюз и прави всичко възможно да го постигне. Господин Пирило, благодаря ви много. Господин Бранс има думата. The number of net recipients of EU funds тук в момента е, е, членството е, на, е, на, на бедни държави се увеличава. И това ще бъде за сметка на сегашните членове, които дават помощите, които са донорите и от нетните получатели на помощи. И следователно това ще доведе до миграция, законна и незаконна. Хора, които работят работят за по-малко от минималното възнаграждение. Ще се промени също и възрастта за работа. Молдова декларира независимостта си от Съветския съюз в 1991 година. Иска ли отново да се откаже от независимостта си в полза на Европейския съюз? С това изчерпахме процедурата на спонтанните изказвания и проминаваме към окончателната част на този дебат, като да даваме думата на комисаря Фюле, за да вземе отношение по изказванията на колегите. Имате думата, господин комисар. Микрофон, моля. Благодаря ви за този дебат. Приветствам и факта, че има ясна подкрепа за Молдова във вашите изказвания. Молдова се намира в много важен момент в своята история. Европейският съюз има за цел да помогне на правителството на Молдова да постигне възможно най-много от своята амбициозна програма за последната година. Реформите, които подкрепяме, са свързани с широки обхват на целите на плана Молдова Европейски съюз. Това е отрешаващо значение за бъдещето на Молдова. На 30 септември групата на приятелите на Молдова посети Кишинев и тогава, а и в други случаи сме изразявали своето желание Молдова да стане една модерна, просперираща страна с възстановен териториален интегритет. Молдова се движи в правилната посока. Вярвам, че в страната ще може да се постигне необходимият политически компромис, за да продължат реформите. От своя страна, ние потвърждаваме ангажимента си да подкрепяме гражданите на Молдова и да предоставяме необходимата външна помощ за реформите. Ще продължим да подкрепяме Молдова, за да може тя успешно да премине през теста за устойчивост, който ще видим на следващите парламентарни избори. След тези избори в Молдова се надяваме политическият процес да продължава да бъде приобщаващ, е, насочен към бъдещето на Молдова в Европа, за да могат молдавските граждани да станат европейски граждани. Благодаря, господин комисар. Имаме 6 предложения за резолюция. Едно от НП, едно от либералите, едно от Обединената левица, едно от